и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката в областта на сигурността за изборния процес в Хаити. Вместо заместник председателя на комисията, пред нас ще говори е, госпожа комисарят Крецо. Имате думата. So, uh, dear Chairwoman Adina Valen, Уважаема госпожо председател, уважаема Адина, уважаеми господин представител на съвета, уважаеми членове на Европейския парламент, много се радвам на тази възможност да разисквам с вас днес положението в Хаити, институционната и политическата криза там. Положението в Хаити предизвиква голямо безпокойство и ние смятаме, че много основателно разискването на този въпрос днес – Неотдавнашното безсрочно отлагане на втория кръг на президентските избори, първоначално предназначени за, за провеждане на 27 декември и след това е, насрочени за 24 януари, е, даде началото на една нестабилност и институционен вакуум като всичко това рискува хаитянският народ да бъде лишен от правото демократично да избира своите ръководители. Фонът е, се характеризира с общо недоверие на гражданите към политическите институции и неучастие в изборите. Подготовката за втория кръг протече поляризирано при избирателни измами. Поне имаше такива твърдения от няколко страни. Временният избирателен съвет пострада от оставката на 7 от своите членове. Така има опасност от по-нататъчна ескалация на насилието. Седем човешки живота бяха изгубени и така се стигна до решението за отлагане на втория кръг е, от изборите. Това е много негативно, особено в страна като Хаити, където има мащабна бедност и много-много е, тежък живот. Всичко това е, се развива и на фона на катастрофалното земетресение в Хаити през 2010 година. Вярно е, че страната се съвзема, включително благодарение на огромния принос на Европейския съюз е, за е, развитие на страната и нейното възстановяване. Е, Почитаемия член на парламента Елена Валенсиано оглави е, мисия, голяма мисия на Европейския съюз миналата година в Хаити. Искам да благодаря на цялата мисия, на целия екип за информацията, която ни предоставиха. Тя бе независима и професионална. Ставаше дума за много професионални анализи на наблюдатели бяха съобщени недостатъци, но също така на 25 октомври нямаше съобщения за големи измами. И всъщност е, обявените резултати от първия кръг на изборите за президент бяха по същество правилни. За съжаление, онези, които не спечелиха първия кръг, решиха да успорват резултата. Те е, отправят е, необосновани обвинения за масови и измами и така доведоха до срив на доверието на общественото мнение. Така се стигна и до сегашната задънена улица. Всъщност, е, гражданите на Хаити не могат да упражнят пълноценно политическите си права. Е, към 7 февруари, следователно, нямаше няма да има новоизбран президент. Президентът Мартели трябва да сдаде длъжността си на 7 февруари. Преговори се осъществяват в момента в Хаити. Всички следим това, което става изключително внимателно. Организацията на американските държави има специална мисия за посредничество и има аналогична мисия от страна на Организацията на латиноамериканските и карибските държави. Надяваме се, че ще се стигне до консенсус, до бързо приключване на процеса на избор на президент в съответствие с волята, изразена от хаитянския народ на 25 октомври. Работата на наблюдателната мисия по време на изборите, изпратена от Европейския съюз, също ще има много ценен принос в този контекст. Възможно е споразумение да не се постигне обаче в кратък срок и така преходното правителство ще се окаже до някъде нелегитимно. Това ще има много тежки последици за демокрацията и за страната. Европейският съюз е отдавнашен и много сериозен партньор на Хаити. В тези тежки времена призоваваме всички заинтересовани да се въздържат от насилие и да приемат политическата си отговорност демократично. Демокрацията е предпоставка за устойчивото развитие. Очаквам с нетърпение да чуя становищата на почитаемите членове на парламента и ви благодаря за вниманието. Благодаря, госпожо комисар. Сега започваме с изказващите се от името на политическите групи. Най-напред господин Штир за две минути. Председнице, желим у първом реду честитати госпожо. Госпожо председател, на първо място искам да благодарим на госпожа Валенсиано и всички нейни колеги, които участваха в мисията за наблюдение на изборите. А, искам да ги поздравя за техните за тяхната роля по време на наблюдението на изборите. Не изненадващо, че бяха установени нарушения в изборния процес които са в контекст на тази карибска държава. Мисията на Европейския съюз обаче установи, че всички изисквания са спазени и също така е, се съблюдава волята на народа на Хаити. ЕНП смята, че трябва да бъдат прияти резултатите от първия тур от изборите. Трябва да се проведат нови избори за избора на наследник на президента Мартели. Трябва да има политически диалог в Хаити, който да допринесе за мир и спокойствие в държавата. На 7 февруари мандатът на председателят на президента изтича. Хаити е сред най-бедните държави. След 2010 година положението в държавата се осложни след тежкото земетресението там би трябвало ние да подкрепим демократичния преход в тази държава и да допринесем за отстраняването на крайната бедност. Благодаря, госпожа Валенсиано. Има сега думата. Първото, което бих искала да направя е да потвърдя европейски ангажимент пред народа на Хаити. Това е ангажимент, който всъщност означава солидарност от страна на европейските граждани към тази толкова изстрадала страна. Това е първото ни задължение. На второ място, аз имах честа да ръководя един високо професионален, много ангажиран екип, хора, които работят за демокрацията по света и които заедно с мен проследиха изборите. Трябва да кажа, че работихме много сериозно, И в това отношение мога да уверя колегите, ако те не ми вярват, могат да проверят всичко на нашата веб страница, за да видят, че първия кръг на изборите в Хаити всъщност бяха съвсем честно проведени избори, най-честните избори в цялата история на Хаити. Трябва също така да кажа, че по същия начин можехме да проследим и провеждането на балотажа, но тогава започна политическа криза в Хаити. това е криза, която трябва да се разшири, разреши от самите хора в Хаити и техния политически елит. Госпожа Крето направи много добър анализ на това, защо се е стигнало до такова безисходно положение, но самите хора от Хаити трябва да намерят решението и дано да го направят. Същевременно ние можем да настояваме за провеждане на този втори кръг на изборите в Хаити въз основа на сериозната работа, която сме извършили. Дано това да стане. И със сигурност мисля, че ако има такъв втори кръг, ние също трябва да изпратим веднага мисия за наблюдение. В това няма съмнение. Благодаря госпожа Билбао Барандика. Благодаря госпожо председател, госпожо комисар. Първо искам да благодаря на екипа, който работи с нас в Хаити, работи по доклада. Благодаря и на Елена Валенсиано за нейните усилия, съдействие и координация на екипа на Европейския парламент. Ние наблюдавахме изборите на първи кръг и наистина сега трябва да подкрепим провеждането на втория кръг на същите избори, за да се изберат кандидатите, за да се избере този от тях, който не успя да премине чертата на 25 октомври. Същевременно в понеделник изтича срока за управлението на президента Мартели. Той ще продължи като временно изпълняващ. Необходимо е обаче наистина да не се стига до насилията от 9 август. Не бива да има и дискриминационно законодателство по отношение на кандидатите. Трябва да се накажат и извършилите престъпления при предходните избори, но така или иначе видяхме, че има огромен напредък, що се отнася до демократичната култура на страната, ако съдим по първия кръг. Това е една от най-бедните страни. Економиката е економика на самозадоволяването. Цялата история е история на насилието. И когато такива общества с такова тежко минало се опитват да изплуват и да се насочат към демокрацията, ние трябва да им помагаме. Същевременно гражданите в Хаити трябва да проумеят, че от тях зависи бъдещето им. Техният глас ще го определи. А ние от Европейския парламент много внимателно следим какво се случва, защото хората в Хаити са наказани от тази крайна бедност и заслужават нещо по-добро, заслужават демократична реалност, процъфтяващо общество. Необходимо е да се подобри управлението, да има върховенство на закона и да се изпълнят всички процеси, от които има нужда страната. Благодаря, госпожа Вержия има думата. Благодаря, госпожо председател. Вторият кръг на президентските избори в Хаити бе отложен за пореден път. Всъщност, безисходицата в политиката на Хаити е, е тревожна, но и за граждането на стабилна демокрация все пак не е кратък и лек процес. Аз участвах в мисията, която наблюдава изборите на 25 октомври. Благодаря на всички, които ни помогнаха и ни съдействаха. Но това, което става сега, дискредитира политическият процес в страната. Това се доказва от големия брой въздържали се да отидат на избори. Е, не се решават социалните въпроси е, в страната. Тя е най-бедната в региона и една от най-бедните в света. И въпреки това, тя е страна с огромен потенциал, особено в земеделието и в туризма. Трябва специално да се реши въпросът с водата е, около 80% от 12 милиона обещани на страната след катастрофалното земетресение вече е, би трябвало да са преведени, но голяма част от тази помощ не стигна до населението. От тук и недоверието на международните донори е, и нежеланието им да предприемат нещо повече. Е, трябва да се върне доверието в избирателния процес у хората, в институциите да се върне доверието. Това е ключът към излизането от сегашния блокаж. Приключвам, госпожо председател. Трябва да следим и в бъдеще това, което става става в Хаити. Особено внимателно да следим това, което ще стане след 7 януари и дали ще си тръгне от власт господин Мартели. Госпожо председ... Е, комисар, можете да разчитате на нас, че ще изпълним своите задължения. Благодаря, господин Корал. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз също трябваше да участвам в мисията за наблюдение на изборите, но нямах тази възможност присъединявам се към казаното от госпожа Валенсиано за а, признаването на резултатите от а, първия кръг на изборите и възможното най-скоро насрочване на следващия кръг. Какво може да се каже за Хаити? Това е държава, която силно пострада от земетресението. Европейския съюз и САЩ помогнаха. Там а, има много слаба демокрация, голяма бедност а, и тероризъм. Може да се каже, че земетресението от 2010 година а, беше някакъв вид бизнес за политиката и за международната общественост. Има и други събития, които могат да бъдат обсъждани, като например добива на петрол в този регион. Имаше и природни бедствия, които затрудниха устойчивото развитие на Хаити. Искам да попитам комисията, искаме ли да се ангажираме в този регион сериозно? Благодаря, господин Панцери, за две минути. Благодаря, госпожо председател. След започването на процеса на 25 октомври и последвалите събития, страната се характеризира с висока степен на нестабилност и това може да доведе до е, погиване на извънредно крехкият баланс, който бе постигнат е, там. Първоначално, съгласно представителите в нашата наблюдателна мисия, е, изборите са започнали е, мирно, но след това са се намесили хора, които са се опитали да вдигнат бунт срещу спечелилите кандидати. И така се е стигнало до нестабилност. Имало е и опити за насилие на членове на избирателната комисия. Европейският съюз трябва да свърши нещо много важно. Да призове всички, които имат отношение към ситуацията, да поемат своята морална и политическа отговорност, за да се излезе от задънената улица. Това, което е задължително, е да бъдат признати резултатите от първия кръг на изборите на 25 октомври. В най-близко бъдеще трябва да бъде направен график за прилагане на практика на резултатите от първия кръг на изборите от 25 октомври. Ролята на комисията в тази връзка е много важна. Трябва да подходим към тази задача решително и да улесним Хаити в изграждането на демократичния процес, постигането на стабилност и в решаването на многобройните си проблеми. Трябва да помогнем на Хаити да възстанови своята економика и да преодолее вредите, които нанесе земетресението. Това е възможно и за тази цел трябва да бъдат отпуснати и необходимите средства. Благодаря, господин Панцери, госпожа Мици. Благодаря, госпожо председател. Изборите в Хаити бяха признати за честно проведени. Въпреки това се видя, че има проблеми, защото балотажът вече на два пъти се отлага. Колегите вече се изказаха. Аз бих казала, много е жалко това, което се случва 24 часа преди да започне гласуването на втори кръг настъпи отлагането, само че този път за неопределено време. Същевременно имаше протести, запалени автомобили, имаше и загинали хора. Хаити е една от най-бедните страни в света. Има нужда от промяна. Не се ли промени бедността ще стане още по-страшна. Да не говорим за корупцията, неграмотността, липсата на здравеопазване и на всичкото отгоре бедствието, което се случи през 2010 година. страната е необходимо отново да си възстанови самочувствието на хаитяните трябва да се помогне да проведат честни и справедливи избори. Европейският съюз трябва да изпрати мисия там, която да работи с политическите фракции, да обоздае разпространението на насилието и да работи за намиране на решение. И последният оратор, госпожа Кенге. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на госпожа Валенсиано и всички останали членове на мисията за наблюдението на изборите. Аз също бях част от тази мисия и наблюдавах изборите на 25 октомври. Хаити беше държава, която много трудно се възстановяваше от земетресението преди 6 години. Положението действително е сложно, има много противоречия. Въпреки това, Хаити иска да проведе демократични честни избори и ние вярваме, че това е възможно. Благодарение на нашето присъствие в Хаити, изборите на 25 октомври а, бяха честни, нямаше изборни измами а, в спокойна атмосфера, както казаха и колегите. Бяхме посрещнати много добре от населението и нашето присъствие беше много важно е, на острова. Въпреки това, е, избирателната активност беше много ниска е, заради липсата на доверие в институциите. А, имаше двама кандидати, между които можеше да избира народът а, и трябва неговата воля да бъде отчетена. Сега трябва изборният процес да бъде доведен до край с наша помощ. А, Хаити има нужда от демократични институции, а, за да може държавата да получи шанс да излезе от трудното си положение. Ролята на мисията за наблюдение а, също така включва спазването на демократичните принципи, мира и спокойствието. Трябва да подкрепим този процес, защото той още не е приключил. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанни изказвания. Господин Полчък е първият оратор. Председателкиня за отделни слова. Я с тим, че. Благодаря за думата, госпожо председател. Аз съм съгласен с казаното от госпожа комисарят. Факт е, че ако има в една държава криза с институциите, защото единият от кандидатите в изборите не признава резултатът при положение, че не са установени изборни измами, в държавата настъпва хаос. Не бива да изоставяме Хаити и Хаити. А, и мисля, че трябва да продължаваме да следим положението, може би да изпратим една следваща мисия, да а, подкрепим народа, да увеличим избирателната активност и да подкрепим избирателния процес. Благодаря. Господин Мариес. Благодаря, госпожо председател. Първо нека изразя своята солидарност към хората от Хаити. Това е първата независима държава още 8, 1821 година, но за жалост Хаити не успява да се справи много добре Виждаме, че има сериозни проблеми с бюджета. Същевременно се оказва, че не може да организира добре и демократичните избори. Ето защо имаше успорване на резултатите, стигна се до насилие. Затова и първия кръг, провел се през октомври, не се признава от всички. Същевременно гражданите на Хаити виждат какво означава на практика демократизацията на страната им. Господин Яковчич. Госпожо председавача, къде е усие... Благодаря, госпожо председател. Когато през януари 2010 година Хаити бе поразен от катастрофално земетресение и загинаха над 200 000 души, всички проявиха съчувствие и солидарност с страната. Ние знаехме, че става дума за една от най-бедните държави в света, живяла дълги години в хаос и корупция. Затова всички се надявахме, че на 25 октомври 2015 година тези избори ще протекат справедливо и честно. Всички се надявахме, че те ще сложат начало на нов процес на стабилност на острова. За съжаление това не стана. Европа помогна на Хаити в най-тежките мигове. При предишните избори Европа бе рамо до рамо с Хаити. Европа трябва да продължи да помага на страната, защото нашата помощ е повече от необходима. Председателят, с това изчерпваме спонтанните изказвания. Сега давам думата за заключителни думи на комисаря Крецо. Благодаря, госпожо председател. Това беше много полезна обмяна на мнения. Много благодаря за яснотата на изказванията на господата депутати и за апелът да се намери решение на проблемите в Хаити. Разбира се, темата с проблемите след изборите. Сигурна съм, че всички знаете, че Европейският съюз предоставя помощ на хайтянския народ, една от, една от най-бедните държави в света от дълги години, особено след земетресението от 2010 година. Всеки втори хайтянин е получил помощ под някаква форма. Моите изводи от дебата са, че всички са съгласни с използването на дипломатически средства, за да подкрепим намирането на решение на политическата криза в Хаити и да бъдат спазени демократичните изисквания и правата на човека. Още веднъж искам да изразя а, своето, а, своята благодарност а, за ролята а, на мисията за наблюдение на изборите на Европейския парламент. Благодаря, госпожо комисар.